Добре дошли. Започваме следобедната сесия. Първата точка от дневния ред засяга Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик е госпожа Шталнер. Става въпрос за промените и измененията към доклада за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Давам думата на госпожа Шталнер. Благодаря. Скъпи колеги, Като цяло приветствам предложенията на комисията с нейната конъюнктурна програма, която беше предложена още през ноември, за да се е, преодолее финансовата и економическата криза. Необходимо е обаче всички инструменти, с които разполагаме, да бъдат приспособени към тази криза. Тази сутрин обсъдихме измененията, които трябва да настъпят в Европейския социален фонд. А сега ще обсъдим приспособяването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докато приготвях доклада, имах разговори с компетентния комисар Шпидла. Бяхме Успяхме да се убедим в правотата на предложенията на комисията. Основната цел е да се внесат бързо тези изменения, защото иначе мерките няма да дадат резултат. Обедена съм, че трябва да се споразумеем колкото е възможно по-бързо. за да постигнем приемлив за всички резултат още на първо четене. Редица колеги съобщиха, че имат някои различни идеи, включително в собствената ми група. Аз съм на ваше разположение. Надявам се, че ще обсъдим тези изменения в кратък срок, защото крайният срок за влагане е следващия петък. Така че е, всички, които възнамеряват да внесат изменения, да ми го съобщат още преди изтичане на срок. Има 4 или 5 е, важни момента в е, измененията на фонда за приспособяване към глобализацията. Моята страна е сред държавите членки, които приеха рестриктивна политика към а, измененията а, към този регламент. те биха желали да използват доста целево средствата от фонда и аз бих казала, че като цяло съм съгласна с такъв подход и смятам да не са изменения към доклада в тази посока. Но, пък повтарям, готова съм да обсъждаме всякакви инициативи. Друг важен момент е размера, процента на финансиране и съфинансиране. Смятам, че трябва да запазим 50%, защото при една такава катастрофална ситуация в световната економика има риск да не можем да усвоим получените от Европейския съюз финансови средства. Затова мисля, че трябва да запазим 50% и да не увеличаваме този процент на 75%. Знам, разбира се, че някои колеги от други държави членки, по-скоро от южните, защищават съвършено различно мнение, е, между другото и социалистите като група. Друг важен момент е желанието ни да сведем измененията в фонда, да, да, да, го, да ограничим измененията до декември 2010 година. Това също може да се обсъди, може да се спори по датата. Смятам, че е твърде рано да обмисляме срок на действие на тези мерки отвъд този период, Друга важна цифра, за, е, друг, друг важен елемент са 500 уволнения. Това е важно да се посочи, за да се включат и малките и средни предприятия. В, в член 2 се повдига въпросът за сроковете, в които трябва да бъдат осъществени съкръщенията. Аз предлагам 6, мисията 8, но пак може да се е, обсъди. Друг въпрос е за предварително фиксираните суми. За, що се отнася за социалния фонд, днес, когато обсъждахме, е, имаше е, мнение, че това позволява да се намали бюрокрацията, така че аз съм е, благоприятно настроена за включването на това предложение и тук, както иска комисията. Съгласна съм с такива предварително фиксирани суми. Според мен това са важните елементи, по които може да се води дебат. Смятам, че точно по тях ще има най-много различия. Е, Благодаря. Доста желащи има да се изкажат. Първо господин Котини и след това господин Силва Пенейда. Господин Котини. Благодаря, господин председател. Колеги, най-напред искам да изразя приятната изненада, която изпитах от предложението за изменение на фонда от комисията. При прочета на повечето предложения открих по същество тези, които нашата комисия беше направила преди две години, които бяха отхвърлени в неформалния триалог с съвета. Смятам, че това е една от важните инициативи на комисията по време на този мандат. По време на английското председателство на 3 декември 2006 година беше взето а, решение за оползотворяване, прехвърляне на неосвоените кредити. А, смятам, че това е необходима мерка, но когато има неосвоени средства, те трябва да бъдат презаписвани в бюджета, а не да се подхвърлят като трохи в други области. Само а, 3% от този бюджет бяха освоени, тогава направихме именно такова предложение да се освояват всички средства. Комисията спомена, че критериите, ако критериите за отпускане на финансови средства не се олекотят, това ще продължи. Сега се изисква като минимум 1000 служащи, докато ние предложихме 500. Даже имаше предложение компромисно за 750, но комисията не прие и ние трябваше да отстъпим. Подобно отношение имаше при желанието да свържем уволненията и глобализацията, за да се улесни функционирането на фонда и да се съкратат сроковете за отпускане на средства. Така че трябва да се улекотят критериите, което означава на първо място да се снижи прага за е, уволненията. Фонда трябва да се финансира по специфично перо е, о, на общностния бюджет, защото така е, ще се използва много по-лесно. Преразглеждането на фонда трябва да отговори на три основни въпроса възможността да се дерогира на основните критерии за участие в фонда, а именно връзката с глобализацията, помощ за преквалификацията на уволнените, и тук съм съгласен с срока 2010 година, сро, а, прага да се, а, на уволнени да се на, на, на работещите да се снижи до 500, както предложихме, и някои условия за използване, като периодът на използване да се променят. Примерно периода да мине от 12 на 24 месеца и процента от 50 да се стане на 75, защото това ще позволи държавите членки да участват над 25%. Защото по-настоящем, когато една държава не иска да използва фонда, не внася досие и е, средствата от фонда не се е, използват. Ако Европа даде повече, за да може е, държавите членки да участват с по-малко средства, мисля, че това ще позволи да се използват по-добре средствата. В предложения от нас текст по, при уволнение се разглежда не само а, с, а, при, уволнението с предизвестие, а всяко прекъсване на трудовия договор, което се случва много често а, още от самия, самото начало на процедурата на економическо уволнение, това се счита за уволнение, и ние исках, настоявахме за това по време на трилога, на трилога, обаче то не беше прието. По отношение на изменения 1 и 8 за полето на приложение, някои държави, например Германия и Великобритания, имаха резерви поради трудностите да се определят точни критерии. Предлагам на комисията при следващото преразглеждане на фонда да предвиди допълнителни случаи на дерогация, когато това се налага. В изменения 9, 21 и 23 се предлага преразглеждане на сегашните критерии, приложими към нормалните случаи, които функционират от началото на фонда. Смятам, че това е рисково предложение, защото държавите членки няма да го приемат. Да се заменят критериите за изнасяне на производството в трети страни с по-ниска работна, нископлатена работна ръка, а, да, само ако е това е като мерка за изнасяне такова производство. Иначе няма да го приемем и се питам каква, то, какво ще бъде точно определението на ниска заплата. В изменение 11 за съкръщаване на референтния период на, до 6 месеца по член 2б, а, мисля, че този член отхваща едноличните търговци, по-скоро отколкото МСП-тата. И смятам, че в някои държави членки ще бъде много трудно да се е, идентифицират кои са, къде точно има уволнения. Що се отнася за периода за внасене на исканията, който е, да бъде сведен от 10 на 8 седмици, мисля, че е, не е приемливо това предложение. Изменение 27 следва, съкръщава периода от 12 на 10 месеца. Ние смятаме, че винаги сме настоявали за период от 24 месеца, защото е много по-трудно да се намери альтернативна работа след уволнение след 12 месеца. Що се отнася за ускореното използване на фонда, спадането на прага от 1000 на 500 работници ще улесни използването на фонда от държавите членки, които пожелаят. Ако Европа участва с 75% в фонда, това ще улесни нещата. Знам, че много държави не, за сега не внасят молби за средства по фонда, просто защото от тях се иска голямо участие. Привесвам, че този път комисията е на наша страна, защото е възприела до голяма степен формулираните от нас предложения по време на трилога. това от Нашата група няма да предлага изменения и предлагам повечето от нас да направят същото, за да може още на първо четене фонда да бъде адаптиран и възможно най-бързо използван. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз разпознавам вашия ангажимент, вашето желание за участие по тези проблеми. Всъщност, вие също мисля, че усещате съпричастие. Имам страшно много желащи да се изкажат. Всички имаме гледни точки, но искам да ви кажа, че сме страшно много, така или иначе. Имаме 12-13 човека. Първо господин Силва Переда, след това Фигерейдо. <clears throat> Благодаря, господин председател. Този европейски фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден при много специални условия, а именно да подпомогне на работещите да се адаптират към промените. Казахме си, ето, има криза, евентуално ще се увеличи безработицата, така че трябва да вземем мерки, за да се адаптираме към новата обстановка. И трябва да увеличим обхвата на фонда към тези нови обстоятелства. Тази идея беше част от плана за економическо възстановяване и беше един от многото инструменти, имащи за цел да ускорят прилагането на плана аз не съм съгласен с някои предложенията, въпреки че ги оценявам. Мисля, че има едно много ограничен, една много ограничена визия, поне от финансова гледна точка. Не трябва да бъдем толкова ограничаващи. Времето напредва. Не можем, примерно, да бъдем ограничаващи в социалната област, що се отнася до заедостта, трябва да бъдем по-амбициозни, по-щедри. Трябва да вземем спешни мерки. Говорихме до сега за Европейския социален фонд, за фонда за регионално развитие. Трябва да дадем на комисията възможно най-бързо да задейства тези мерки. Не виждам защо трябва да, прилаг... да предлагаме изменения на самите изменения. Защото ако гласуваме за веднага, ще бъде много по-лесно за комисията. И още веднъж ви предлагам на всички колеги да не представяте изменения, да не внасяте изменения, защото по този начин и само по този начин ще покажем, че сме достатъчно ангажирани и че искаме да решим проблема веднага. Благодаря. Благодаря. Госпожа Фигерейдо и след това господин Панцери. Благодаря, господин председател. Ще бъда още по-кратка, е, като от моя колега. Само искам да кажа две неща. Първо, имаше едно ограничено, много ограничено прилагане на фонда, а, около 500 милиона евро през, само 5 милиона бяха използвани през 2007 и 14 милиона през 2008. Тоест, много далеч сме от това, което имахме като цели. Защото беше казано, че критериите на комисията не са толкова ограничаващи. А в крайна сметка, жалко е, че на времето не приехме една по-обща визия от тази, която комисията сега ни предлага. На времето вече защитавахме много по-амбициозни цели. Защитавахме цели, които са сходни с това, което сега чуваме. А ако бяхме приели предложението на комисията на времето, сега щяхме да избегнем целите тези дебати и процедури. Почти съм съгласна с господин Силва Пенеда – относно критиките за госпожа Шталнер. Имаме доклад на госпожа Шталнер. Ако тя запази позицията си, добре. Но това не съвпада особено с предложението за подсилване на, на мерките на комисията. Относно срока от 24 месеца. Мисля, че бихме могли да стигнем дори до 30 месеца. И 75% участие ние мислим, че можем да имаме дори 85%. И има още други точки, по които бихме могли да засилим а, нашата ангажираност. Но, от чисто португалски опит, за териториалните пространства и за действията, които трябва да вземем спрямо от различни, да предприемем спрямо различни предприятия от един същи бранш. В Португалия имахме такъв проблем с, например, текстилната индустрия в един регион. И мисля, че с нашия опит можем да кажем, че такива мерки са напълно възможни. В северната част на Португалия имахме цяла серия от малки и средни предприятия, които затвориха и работещите в тях нямаха никакъв друг шанс да си намерят работа. Какво е заключението? че трябва да имаме система, която да окаже бърза, да има бърза намеси и да окаже някаква спешна помощ, така да се каже, на тези, на тези работещи. Благодаря. Благодаря, господин Панцери, след това госпожа Юкневичане. Благодаря. Разбирам, че в момента се занимаваме с е, предложения, които още не са обобщени, но ние трябва да бъдем много гъвкави в всяко едно решение, което взимаме. Но по-добре е нещо, отколкото нищо, все пак, когато става въпрос за процеса на вземане на решение. Имам чувството, че ритмите, темповете на кризата са много по-бързи от начина по който взимаме решения. И тези срокове, за които говорим, двете години срок, абсолютно не отговаря на тезите, които са е, днешните тези. И според мен тези изменения не са достатъчни, за да се справим с драматичната ситуация в Европа в момента и с оглед на първоначалното предложение за създаване на фонда и хипотезата за неговото изменение, ние смятаме, че това решение не дава а, едно трайно решение, а само една временна мярка и не е кой знае колко удачно. Не мисля, че всичко това ще бъде полезно и, и защото ще се налагат и следващи и изменения, за, за, за да се приспособява този фонд. Трябва да се увеличи финансови, достъпността на финансовите средства и, е, е, и удивен съм, е, че няма възможност да се проверяват как се освояват тези средства. И смятам, че трябва да се помисли и за някаква съпътстваща политика, когато става въпрос за уволнения. Тоест, да се мисли какво се прави за всичките тези уволнени хора. За това, според мене, трябва да имаме е, едно много, един много по-умел метод за третиране на тези уволнения. За сега според мен единствения начин да се повлияе на текста е чрез изменения, което пък удължава прекалено много срока. И но, от друга страна е полезно да се внесат изменения. Иначе пък другата альтернатива е комисията и групите, които тук в парламента да приемат една обща резолюция и да се запише, че това е решение на парламента и чак след изборите да се вземат окончателни решения. То сега да бъде прието нещо временно. Но мисля, че няма да бъдем разбрани от е, европейските граждани, защото е, тук става въпрос за социална Европа – и ние искаме тя да бъде е, приятно място за нейните граждани. Благодаря. Госпожа Юкневечене и след това господин Ман. Първо Она юкневечене. Благодаря, господин председателю. Проведох редица срещи с представители на комисията преди известно време и казахме по време на тези срещи, че критериите за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията са твърде ограничаващи и за тях няма обосновка. Първият доклад показва, че фонда не е достатъчно добре използван. Освен това, прегледа по отношение на фонда се прави в момент, когато уволнените работници имат нужда от подкрепа не само поради глобализацията, но и поради световната економическа криза. Е, мисля, че използването на фонда точно в този момент е нещо много навременно, нещо много полезно и мисля, че отлагането на обсъждането на документа няма да отговори на целите и условията, които сме си поставили. Сега говорим за световна економическа криза, постоянно се уволняват работници. Не съм съгласна с намаляването на процент от 75 на 50, както предлага госпожа Шталнер. Не защото представлявам страна, която проявява интерес към тези суми, проявява интерес към съфинансирането. Аз искам да има по-голямо финансиране от страна на Европейския съюз, от страна на европейските фондове, защото целта на фондовете и средствата, които се отпускат на хората, е да се покаже, че това е един от фондовете, който демонстрира солидарност с хората на Европейския съюз. Идеята е парите да отиват при хората, в крайна сметка. По отношение на останалите фондове, можем също да говорим за финансиране. Много често средствата обаче преминават през посредници, парите обаче от този фонд отиват директно към хората и това демонстрира европейската солидарност. Защо подкрепям референтен период от 24 месеца, както предлага комисията, вместо 10 месеца, предложени от госпожа Шталнер? Да си намери човека работа в рамките на 10 месеца в настоящата ситуация на криза е нещо нереалистично. Удължаването на периода до 24 месеца е едно добро и навременно, както и логично решение, защото хората трябва да се възползват от всички налични възможности за да могат да си намерят работа и да получат подкрепа от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Мисля, че предложението е изключително добро. Има едно предложение, което бих искала да подкрепя. То не е кой знае колко съществено. Става въпрос за изменение номер 4. Докладчика иска то да бъде залечено всъщност текста да се заличи. Не мисля, че комисията трябва да се да предоставя техническа помощ. Мисля, че Всъщност, мисля, че комисията би трябвало да иска техническа помощ, а не както се предлага по силата на заличаването. Като цяло предложението е добро и не виждам какви основания има да се отложи приемането на този документ. Мисля, че трябва да положим всички усилия да приемем документа максимално бързо чух предложение за увеличаване на средствата до 1 милиард на година. Това ще е нещо много добро за европейските граждани. Това ще покаже, че Европейския парламент се опитва да направи живота на гражданите по-добър. Благодаря, господин Ман. Благодаря, господин председател. Искам да наблегна на факта, че а, бяхме оплашени, така да се каже, че промените, които се предлагат, са само козметични а, и че всъщност няма да има кой знае колко повече средства, които да се отпускат за гражданите. Но в крайна сметка се видя, че има практически резултати. Това е голям успех. Това е стъпка напред. Има ясен напредък в това отношение. Например, в преквалифицирането, в едно продължително обучение и създаването на допълнителни работни места. Аз няма да говоря надълго и на широко, както седналият до мен Жан Луи, но има няколко забележки все пак. Имам забележки спрямо казаното от госпожа Шталнер. Цифрата 500 е добра, според мен. Тези средства са. А и фондовете всъщност са добри като големина. Относно изменение 9, Габриела, не може ли да има някаква промяна? Защото говорим за а, работни места, които се губят в Европейския съюз и които се създават другаде, т.е. изнасянето на работните мощности. А имам също така и няколко съмнения, когато ми се говори за разширяването на фонда. Какво ще се случи в предприятията? Ще се обявят съкръщения мисля, че трябва да вземем предвид всички трудности тук. Вярно е, че от една страна трябва да вземем бързо решение, но нашите решения не бива да бъдат толкова абстрактни, толкова откъснати от действителността. Има и друга важна точка. Когато говорим за минаването от 500 милиона на 1 милиард. Казва се, че държавите членки могат да инвестират повече с европейските фондове. Да, така е, бихме могли да създадем допълнителна добавена стойност с нашите инвестиции. Бихме могли по този начин да се споразумеем с държавите. Благодаря. Благодаря госпожа Шротер и след това госпожа Бопи. Е, за мен проблема е натиска, на който сме подложени. И а, е, нека да се запитам откъде идват парите в този фонд. Ние нямаме пари специално за фонда, те идват от резервите. Така че в годините, когато останат пари, те се използват. Това трябва да се разбере ясно от всички. На времето приехме това, но междувременно възникнаха проблеми. винаги сме използвали пари от Европейския социален фонд. Регламента за социалния фонд не време, докато се уредат правилата за набиране на средства и за сега, доколкото знам за фонда за глобализация, комисията използва средства от социалния фонд. Тоест, черпим пари от някъде, за да ги прехвърляме другаде. Но това не може, няма да продължи за в бъдеще. което означава, че изведнъж а, използването на средства от тези фондове ще става възоснова на два различни регламента. Мисля, че това е проблем, по който трябва да помислим. Защото в крайна сметка всичко, което се прави, трябва да има смисъл за заинтересованите. Това не, е, използването на средства от фонда не трябва да предизвиква конкуренция – когато става въпрос за хора, които отдавна са безработни и ползват средства от социалния фонд или от другия фонд, не трябва да забравяме, че в тази категория влизат само тези, които са били преко уволнени. За да бъдат отпуснати средства, трябва да се увеличи фиктивната сума. т.е. фонда за глобализацията ще използва повече средства, реално ще използва още повече пари от социалния фонд, ако му се увеличи размер. И не е вярно, че не могат да се използват всички фондове. Структурните фондове има пари по това перо, предвидени до 2013 година. И така фиктивно да се прехвърлят суми от резервата, мисля, че е излишно по-добре да си, директно да се а, използват пари от социалния фонд. Друг риск, който виждам в текста на комисията е факта, че предложенията и не отчитат решенията на парламента за изнасяне на производството на предприятия извън Европейския съюз – Не се споменават субсидиите за предприятия. Нещата не са много ясни. Как ще избегнете едно предприятие да не се е, разхожда навсякъде из държавите членки, за да получи субсидии? Ние искаме фондовете да са в полза на работещите и социалните планове, които предприятията са длъжни да направят и да договорят с социалните партньори, ще се спазват ли от предприятията и как ще се спазват? Това също не става ясно. Тези, тези елементи не фигурират в измененията. Аз като председател или като госпожа Шталнер а, често съм, е трябвало да договарям конкретни случаи и съм се сблъскала с невероятни неща. Имали сме молби, които не попадаха в полето на приложението на регламента. Но успяха да... Но и се даде ход. И е, по тях се отпуснаха средства в нарушение на някои правила. А, ние не искаме отпускането на субсидия на по-възрастните работници да ги лишава от право да, да продължават да търсят работа. Трябва да сме много предпазливи, когато предлагаме подобни мерки. Затова нека много внимателно да прегледаме формулировката на всяко едно изменение, на всяка една разпоредба. И искането за техническа помощ също е важно. То може да доведе до субсидия за администрациите. С това също сме се сблъсквали в практиката. И не приемам да не може да се предлагат изменения към предложението на комисията. Трябва да знаем къде точно отиват парите, кой ще се ползва от фондовете. Добре ли се използват средствата от тях? Каква е връзката между фонда за глобализация и, фонд, и социалния фонд? И когато всички тези въпроси се изяснат, ще приема изменението на регламент. Някои от тези елементи са възприяти в предложенията на госпожа Шталнер, но а, понякога държавите членки а, не предоставя, предоставя доста съмнителна информация. Не знам дали парите се употребяват както трябва. Господин председател, колеги, намираме се в до някъде сюрреалистична ситуация. Карат ни да преразглеждаме функционирането на един фонд, който въобще не функционира. 3% усвояване под претекст, че има криза. Всъщност, както казаха някои колеги, би било интересно да разберем защо фонда не функционира както трябва. Несъмнено, тук е, е, има един количествен неуспех, тази слаба, това, тази, това слабо освояване. Някои колеги споменаха, че нямаме представа и за качественото използване. Дори ако са използвани само 18 милиона, да се запитаме те донесли ли са ползите, които сме очаквали, когато гласувахме за създаването на този фонд преди две години, а именно ползата за работниците. Искам отговор на това. Искам също така да припомня нещо, което казах на 12 декември на пленарното заседание. Ние искаме този механизъм да позволи преквалификация, е, интеграция на работниците и да се отчетат заключенията от форума за преструктурирането, които бяха много интересни. Днес имаме много сюрреалистичен дебат в този смисъл, че си говорим да гласуваме или да не гласуваме и измененията да се отпуснат повече пари, повече време и така нататък които са включени в предложенията на комисията или на колегите. Трябва да се запитам това. Дава ли добри отговори на нашите въпроси? Аз не съм убеден. Ние е, сме длъжни да вървим напред. Трябва да, е, е, как, да видим какво искаме. Да блокираме процеса или да напредваме. Мисля, че всички искаме да напредваме. И затова ви правя две предложения. Първото е за да се отчете общата ситуация, да не се внасят изменения, да приемем предложенията на комисията, които, както каза и Котини, и както и аз мисля, възприемат предложението от нас преди време. Така че нямам причина да твърда, че предложенията са лоши. Първото значи да не приемаме изменения. Второто е да не стоим с кръстени ръце и да не се задоволяваме с това. И в това отношение има две предложения, които възприемам. Колегата Панзани каза преди малко, че ние трябва да имаме едно предложение за резолюция, за да имаме политически акт, в който изявяваме волята си за активна политика на заетост, там няма да се уточняват 10-12 е, месеца, колко милиарда, а просто, че парламента настоява за активна политика в областта на заетостта. Т.е. като не можем да внасяме изменения, да направим резолюция. И второто предложение е, да видим как е възможно да се започне един е, неформален трилог с комисията и съвета, за да може тази качествената страна на нещата да бъде взета под внимание. Значи първото е да приемем без изменения предложенията на комисията и после да наложим нашата позиция в рамките на един неформален трилог. Благодаря. Господин Хасе Ферера и след това Стивен Хюс. Гос... Господин председател. Уважаеми колеги, за мен има два основни въпроса на този етап. Аз се интересувам а, от този проблем като граждани на Европа, също така и като европейски депутат. Нека да не забравяме, че говорим тук за една полезна програма. средствата, които бяха използвани вече, бяха използвани добре. Както си спомняте на времето в дебатите, госпожа Штаунер, както и други, успяха да, дадат много добри препоръки. Стигнахме много, постигнахме много добър текст за фондовете. Та въпросът тук е можем ли да намерим въпросните средства? Защото увеличаваме с големи цифри. Можем ли да стигнем до 75%? Това е много по-различно от първоначалните ни идеи. И комисията се надявам да ни каже да, докъде можем да стигнем. Въпросът не е просто дали можем да отпуснем тези средства, но и дали такова количество е, средства могат да бъдат изразходвани правилно и пълноценно. Много пъти съм се консултирал с економическата и социална комисия. Доколкото знам, доколкото виждам, е възможно да се отпуснат и да се изразходят правилно такива средства, но има ли също така наистина нужда да увеличаваме толкова много? Има ли нужда от повече средства спрямо първоначалната сума, която бяхме предвидили? Има колеги, идващи от държави, където всъщност те са а, директни данакоплаци. Трябва да отговарят пред избирателите си. И нека да оставим Съединените щати да решават какво да правят те, а ние не можем просто да изоставим своите работещи. А що се отнася до сроковете, мисля, че в някои държави членки 6 месеца като срок може да бъде добър срок докато в други държави членки този срок е твърде кратък. Нека да не забравим първите случаи, при които сме използвали тези фондове. Не виждам, не виждам защо трябва навсякъде да намалим сроковете. Това, което познавам, това, което виждам, а, говори по-скоро за едно добро прилагане на нашите мерки – Добре е да споделим загрижеността на господин Пансани, но не трябва да блокираме целият процес. Трябва да приемем просто една резолюция. Но не забравяйте, че след като няколко месеца няма да, да работим, няма да функционираме, ще има големи промени след това. И има неща, които, за съжаление, не можем да отложим за 2010. Трябва да запазим предложението на комисията, трябва да запазим предложението за месеците, така както го предлага комисията, защото иначе ще имаме проблем при прилагането. Не бива да осложняваме нещата. И без друго ситуацията вече е достатъчно тежка. Всички бяхме съгласни по този въпрос преди две години. Сега кризата се задълбочи още повече и е със сигурност ще трябва да направим много повече дори на финансовите пазари. Ще трябва да решим този проблем. Това е важно както за държавите членки, така и за работещите, които са хванати в капан, за който нямат никаква вина. Благодаря. Госпожа Фигерейдо, може би трябва да спре да говори с господин Стивен Хюз, защото сега е негов ред и след това е госпожа Лин. Благодаря, господин председател. Не искам да повтарям онова, което беше казано, така че съвсем накратко съгласен съм с онези, които казаха, че трябва да се действа по това предложение колкото се може по-бързо. Помните дебата по време на заседанието на координаторите е, Карин Йонс предложи по социалния фонд да нямаме изменения. Аз предложих по този фонд да няма изменения. Мисля, че все още може да минем без изменения, макар че по този доклад има голям брой, доста прескриптивни изменения. Мисля, че докладчика може да помисли дали може да оттегли редица изменения, ако не всички. Мисля, че тези средства трябва да бъдат мобилизирани колкото се може по-бързо, защото финансовата криза тече в момента и трябва в момента да направим всичко възможно, за да се справим с нея. Мисля, че идеята на господата Панзери и е идеята е нека да прокараме това предложение и след това да видим дали е възможно да има резолюция, дали може да вмъкнем в толкова натварения дневен ред на пленарните сесии. Трябва да обсъдим този въпрос отново. Благодаря. Благодаря госпожа Лин и след това господин Десе. Госпожа Лин, благодаря. Няма да отнема много време. Искам да кажа, че съм съгласна с колегите. Съгласна съм и с Стиван за това, че чрез внасянето на тези изменения от докладчика и най-вече изменения 11, 26 и 27 се внасят проблеми. В изменение 11 не виждам защо трябва да се променя периода от 9 месеца на 6 месеца за уволненията, а преминаването от 25 до 50% не ми се струва нещо логично. Ние сме в състояние на економическа криза и искаме да получим колкото се може и колкото се може по-бързо а, средства, които се нуждаят от тях отчаяно. Изменение 27 отново, също намаление от 24 на 10 месеца, промяна спрямо предложението на комисията. Не разбирам каква е логиката. Искаме получаването на средства да става колкото се може е, по е, по-лесно и по възможно най-прост начин. Мисля, че може да се оттеглят е, част от измененията и ако това стане, то тогава повечето от нас няма да предлагат изменения изобщо. Мисля, че всички политически групи трябва да се съберем и да обмислим каква да бъде нашата стратегия. Благодаря. Благодаря, господин Десе. Благодаря. Трябва да бъдем крайно прагмативни. Смятам, че парламента трябва да се покаже полезен в един момент, когато голям брой работници и индустрии са изправени пред проблеми на преструктуриране, глобализация и криза на глобализацията, която засяга особено автомобилостроенето, но и други индустрии. Идеята за фонда е добра и макар, че повечето от нас началото смятахме, че критериите са много рестриктивни, идеята беше хубава, но приложението беше разочароващото и процента на услоняване е крайно незадоволителен. Сега комисията възприема началните предложения на нашата парламентарна комисия. Мнозин от нас биха желали да отидем още по-далеч. И както каза господин Панзари, може би трябва да се запитаме каква е социалната цел, социалният предмет на фонда – това е фонд за социална подкрепа срещу последиците от кризата за активна политика на заетост, която да позволи да се справим не само с съпътстващите глобализацията явления, а и с проблемите на индустрия. Господин Панзари даде няколко писти, Стефан Хюк също може по инициативата на председателя на нашата комисия да започнем с, комис... с Европейската комисия а, един дебат в по-късен, на по-късен етап, а сега без да губим време и да приемаме изменения, да приемем измененията в регламента, за да се реагира максимално бързо. Ако тук в случая Европейския съюз не предостави механизмите за подкрепа, държавите членки ще се поблазнят всяка да създаде своя собствена система за помощ. Днес това става в областта на автомилостроенето, утре ще стане в други области и ще се е, изкриви конкуренцията. Затова трябва да поощрим едно общо европейско решение, пък е било е, и то само и в социалната сфера, за да може по-голяма част от средствата от фонда да се използват, дори и паралелно да водим този диалог. Благодаря. Так сами. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, аз искам да направя няколко коментара, защото, както каза и Стивен Хюс, този въпрос се обсъди на заседанието на координаторите. В моята страна Швеция има една поговорка, която казва, че докато порасте тревата, кравата умира. А именно, е, времето, което изгубваме в дискусии, просто ще доведе до увеличаване на проблемите. Ние имаме отговорност като политици в тази ситуация, в която се намираме в момента, както каза и господин Силва Пенеда, да действаме много бързо. Е, мисля, че гражданите няма да разберат какви са ни проблемите тук, в какви подробности навлизаме. Ние може да имаме различни гледни точки, може да кажем, че трябва да сме по-рестриктивни, може да кажем, че трябва да сме по-щедри. Разбира се, може да обсъждаме тези въпроси, може да имаме различни мнения, но всичко това трябва да бъде премерено с прямо желанието на гражданите да действаме в тази толкова специфична ситуация. Успяхме да го направим онзи ден по отношение на социалния фонд. Мисля, че решението е изключително добро, нямаше изменения, можеше да предоставяме коментари и гледни точки, но основната ни идея беше, че трябва да се действа. По същия начин трябва да действаме и за този фонд. Естествено, това са много малки инструменти. Те не са единствените налични инструменти на света, дори и с измененията в тях. Но е много важно ние като политици да отправим важен сигнал към държавите членки, че и те трябва да действат, защото основната част от мерките, които трябва да бъдат предприяти в тази криза, са задължения на държавите членки. Нашия инструмент, нашите задачи са свързани с Европейски социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Да, ограничени, но важни. Важни за хората. И е важно да има такъв сигнал към държавите членки. Затова аз съм съгласен с всички онези, които се изказваха. Разбира се, може да обсъждаме подробностите тук. Само, че не би трябвало да се бавим. По никакъв начин. Не трябва да оставяме нещата за следващ етап, когато вече ще е твърде късно. Кризата вече е на лице, хората губят работните си места и критиката ще се насочи към нас. И критиката ще е обоснована. Ще се казва, че Европейския парламент не е успял да се справи. Водим дискусии за различните проценти, за различните месеци и така нататък. Тази дискусия може и да е уместна, но едва ли е най-подходящото нещо. Аз мисля, че трябва да действаме. Ако трябва, ще има и резолюция. Искам да кажа, между другото, е, нещо свързано с онзи ден. Всички подкрепиха това. Когато обсъждахме всъщност става въпрос за тази сутрин, когато вчера сутринта, когато гласувахме насоките за заетостта, че комисията трябва да е готова да предприема изключителни мерки, включително и достъпа до Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който трябва да може да подкрепи работниците в цял обхват от ситуации, включително времени работници, когато са загубили своята работа и така нататък. Значи, вече сме задали насоките, направихме го вчера сутринта. Казахме, че комисията трябва да направи това и това. Не може да имаме едно а, послание сутрин, пък след обед да имаме друго послание. Така че а, комисията трябва да отговори на това, което а, гласувахме и то беше за насоките. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Предложението за изменение на комисията всъщност голям, много важна част от плана за економическо възстановяване, което представихме миналата година и съдържа конкретен брой мерки, които са много точни и засягат конкретни проблеми и са ограничени във времето. Това предложение е, отговаря напълно на общия подход. Комисията изрази желанието да види тези изменения, приети възможно най-бързо, така че възможно най-бързо да започнем да прилагаме ам, фонда за приспособяване към кризата, към а, глобализацията за кризата. Имаме разширяване с тези мерки на нашите възможности и едновременно с това имаме много специфични ограничения във времето цели. След като говорим с държавите членки, след като се консултирахме с социалните партньори относно трудностите, относно ограниченията, относно пречките пред използване на фондовете, ние стигнахме до идеите, които ви представяме. Това са идеи, взети съвместно с държавите членки и с социалните партньори. Всъщност ние сме, е, вървим в същата насока с първоначалната идея на фонда, а именно да, да помогнем на работещите в условията на глобализация. А сега виждаме, че с новите мерки нещата ще бъдат още по-улеснени и се надявам вие да го приемете. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Шталнер за обобщение на дебата. Моля. Благодаря. Колеги, благодаря ви за всички предложения. Много интересни. Ще отбележа няколко неща. Госпожа Фигередо, която за жалост излезе, предлага едно рестриктивно приложение на фонда. Говори за рестриктивно приложение на фонда, но това не, беше, не се правеше до сега. Госпожо Шрадър, ние сме отчели всички предложения Слабото освояване на средствата от фонда само 18 милиона не се дължи на факта, че а, системата се е прилагала рестриктивно. Просто това е нов инструмент и е необходимо време, за да може той пълноценно да се използва от държавите членки. И предполагам, че комисията ще потвърди това. някои семейни помощи а, излизат извин рамките на този инструмент. Но не трябва да допускаме фонда да освобождава държавите членки от задължението да приемат мерки, като, например, в областта на семейните надбавки. Фонда за приспособяване към глобализацията не може да бъде единственото средство и панацея за решаване на проблемите на кризата. То е само една капка. Напълно съм съгласна с вас. Нуждаем се от политика, която да избягва масовите уволнения, чието свидетели сме в момента. Европейския съюз има все още твърде слабо развито социално измерение. Казвам това специално към комисията, чието предложения много често са насочени към предприятията, економиката и твърде малко към социалната сфера и работниците. Що се отнася от преминаването от срок от 25 до 10 месечен, към 10 месечен срок, ще кажа, че не искаме да създаваме система за дългосрочни субсидии, а за инструмент, който да се мобилизира бързо при криза. Въобще не става въпрос за дългосрочни действия. Не знам как определяте дългосрочната безработица във вашите страни, но в моята страна 24 месеца вече е дългосрочна безработица и там вече се ползва средства от социалния фонд. Въпроса за съвместимостта между Фонда за глобализация и Европейския социален фонд стои. Аз лично не искам двата да бъдат смесвани, така че да се чудим кой от двата да се използва. Защото така ще се получи дублиране на двата инструмента. Томас Ман. Дефиницията на глобализацията бе голям проблем. Може да се включи какво ли не в този термин. Много често се дават различни определения на това понятие. Всеки един от нас има свое собствено виждане по въпроса. Вашите предложения в това отношение винаги ще са добре дошли. Госпожо Шрадър? Не, госпожа Шрадър подчерта, че е необходимо да отделим внимание на изнасянето на производствата на предприятия вътре в рамките на територията на Европейския съюз. Ние знаем, че дотациите по фонда за глобализация се дават за социален пакет или, или се прехвърлят от един в друг социален пакет. Това не са средства, които се иземат от други области на дейност. По отношение на подобряването на ефективността, смятам, че в някои случаи сме направили успешни стъпки, но в случая тук Става въпрос за трайно оказване на помощ, защото европейските граждани очакват от нас всяко наше действие да има смисъл и използването на фондовете да е максимално ефикасно. Затова смятам, че фонда за глобализация много може да се подобри. Още сме в началото. Благодаря. Е, Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 13 февруари това е информация от мен. Така приключваме дебата за днес. Стигаме до следващата точка. Докладчик е госпожа Мадейра. Става въпрос за безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички – И на шведски мога да кажа кърмачки. Просто. Имате думата. Госпожа Мадейра, моля ви да запазите тишина, когато излизате от залата. Госпожа Мадейра има думата. Благодаря, господин председател. Първо, Искам да благодаря на всички, които допринесоха за предварителния дебат. Още веднъж благодаря. Става въпрос за изменение на директива с нови елементи. Целта е да се позволи по един или друг начин да се включи принципа за равенство, така както е предвидено по договорите. И това равенство трябва да се спазва и на пазара на труда. Госпожа ще Штанер. може би вие с вашия доклад също създавате, правите крачка напред, но мисля, че нашия доклад също не е по-маловажен. А именно даваме е, нови, по-добри условия на бремените и на кърмачките. Защото индивидуалния личен живот, а също така и професионалния, като че ли се изключват взаимно. Тоест хората или се съсредоточават върху професионалните си перспективи и поизоставят, така да се каже, личния си живот – и семейния живот, а тези, които избират семейния живот, не наблягат толкова много на професионалните перспективи. Говорим за правото на жените да бъдат майки, защото именно жените са най-ощетени на пазара на труда пазар, който все още показва характеристики на неравенство между двата пола. Жените имат напълно свободен избор и могат да избират да работят в условия на сигурност и на добро здраве. Физическо и психическо здраве. Ако се опитате да съчетаете семейния си личен живот с професионалния живот, обикновено, обикновено последствията ще бъдат много тежки за психологическото ви здраве. Но по принцип вярно имам отпуски по майчинство. Но трябва да засегнем в директивата и отпуските на бащите. А също трябва и да видим как да решим този проблем за самостоятелно заетите. И в двата случая. Така или иначе, едно нещо е ясно. Трябва еднакво да а, третираме разделението на отговорностите, а също така да намерим равновесие между трите части, трите стълба, така да се каже, на човешкия живот. Не бива да се слага или да ние да поставяме акцента върху един от тези аспекти на личният живот. Относно променението за срок от 14 на 18 седмици, ние сме за. Но в този доклад като цяло това не е единствения важен въпрос. Относно отговорността за Европейския съюз в на отпуските по майчинство, въобще майчинството, знаем колко е важно да има да имаме деца. И това обаче не означава, че е, жената трябва да се откаже от всякакви други опции за е, професионалния си живот, само защото иска да има деца. Ние трябва да намерим някакви инструменти да запазим нейните права. Важно е да защитаваме заедостта. Още веднъж казахме да се одобряваме този срок от 6 на 12 седмици, който вече беше споменат. И не бива да забравяме, че когато а, в едно семейство, примерно, се роди детето, това променя равновесието в целия живот на семейството. И 18 седмици след раждането, примерно, жената се връща на работното си място, това не означава, че равновесието ще се възстанови. Не, напротив, ние трябва да а, свикнем с идеята, че всъщност ще има цяла една реорганизация на работата и а, реадаптиране към новите условия. А относно кърменето, трябва да спазваме сроковете и препоръките на Световната здравна организация. Този модел, който предлагаме, най-вероятно ще функционира добре, но трябва да го разгледаме детайлно, за да не навреди по някакъв начин на жените. Мисля, че а, можем да дадем още време, за да се постигне адаптацията. И трябва да гарантираме също така, че когато жената родилка или кърмачка работи, трябва да и се гарантират условия на сигурност, да не се, е, да не работи нощен труд, а също така да я защитим от всякакъв тип вредни вещества, а също така и от радиация, ионизираща радиация. Знаем всички как функционира пазара на труда. много е важно да имаме ясни идеи, за да могат жените да не бъдат жертви на дискриминацията на работния пазар. След тези 18 седмици, по време на които са били по майчинство. Запознаваме всички с настоящата ситуация светът и условията се променят много бързо, имаме криза и определено нещата се развиват по-бързо, отколкото дори можем да си го представим. 18 седмици могат да променят корено ситуацията на жената. Тя може вече да няма никакви шансове за кариера, може да се окаже изолирана. Ние трябва да дадем допълнителни шансове, за да, може, за да могат жените да получат отново своите перспективи за кариера. Комисията трябва да гарантира доходите на тези жени. И тук има цял набор от модели, модели с които ние сме съгласни. Относно тези доходи, нека да не забравяме, че трябва да има гаранции спрямо доходите и спрямо, хранител... Е, и спрямо детските е, надбавки. Защото в настоящия момент имаме една система, която се подава на много тълкувания. Трябва да гарантираме, че тези детски надбавки няма да променят своята стойност. Тази директива като че ли беше трудно да се включи и идеята за споделянето на отговорностите или поне по-голямото споделяне на отговорности спрямо правното основание, което съществува. Работодателя трябва да преразгледа работното време на жените, които се връщат на работа след майчинство. Това не трябва да е обаче някаква извънредна мярка, която се взима, а трябва да бъде част от нормалния работен процес. Той трябва да засяга както майките, така и бащите, които са си взели е, отпуска. И това да става в цели Европейски съюз, за да се даде истинска възможност да се съчетаят личния и професионалния живот. А относно ам, самонайтите, нека да напомня, че тази директива не засяга а, проблема с самонайтите. но ще бъде добре ние в нашата комисия да подчертаем нашия интерес към този въпрос. Именно с това предложих нов член, така че каквито и да са адаптациите на законодателството, всяка държава членка да намери отговор, някакво решение, за да гарантира тези условия дори на жените, които всъщност работят като самонаети. Разбира се, предполагам, че това ще се тълкува различно в различните държави членки, но мисля, че можем да намерим разпоредби, които да отговарят на изискванията на Световната здравна организация. И нека да завърша с препоръката от 2002 за кърменето на, а, на новородените. И а, там се казва, че кърменето е препоръчително за първите 6 месеца от живота на новороденото. И добре е да гарантираме кърменето през тези 6 месеца. ако жената и избере да кърми детето си през тези месеци, бихме могли да отпуснем още по-дълъг период с 6 седмици по-дълъг, т.е. целият период ще бъде 24 седмици, а не 18. Целта е да се насърчава здравето в Европейския съюз. И съвсем кратка забележка, нещо, което можех да кажа и в началото, но все пак в този контекст да се говори за майчинство означава съчетаване минимал, на минималните цели на а, процеса от Барселона за, е, детското, за детското здраве, а също така и за личният живот. Това са отговорности, които държавите членки трябва да упражняват. И за да може една директива от този тип да постигне целите си, е нужно тези ангажименти, подписани от държавите членки, да бъдат спазвани. Благодаря. Благодаря. Трима желаящи има за изказване. Първо госпожа Шталнер и след това госпожа Лин. Благодаря, господин председател. Госпожо Мадейра, вие казахте, че майчинството е неразривно свързано с жените, това е присъщо на всяка жена. Но не всички жени имат деца. Поне сегашната тенденция е такава. Ich bin also voll mit der Erhöhung der Mutterschutzfrist von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 Изглежда, че в момента ситуацията е такава, че отпуска за отглеждане на дете може да отиде до 3-4 месеца и се отпуска еднакво на майката или на бащата, на един от двамата родители. Би могло да се предвиди именно такава мерка, за да може да се отчетат желанията на жените, защото някои жени ще искат бързо да възобновят трудовия си процес, други могат да искат да останат по-дълго вкъщи и да се посветат на отглеждането на детето. да се направи задължителен отпуска по майченство също преди раждането ми се струва доста удачно. И казвам това, защото си представям, че вероятно някои работодатели оказват натиск върху бременните жени да работят до края на бременността си. Това е нещо, което е желателно да се избягва. Що се отнесе до защитата срещу уволнения, ако тя бъде изтича с срока на майчинството, мисля, че това поражда определено проблем. Защото можем да а, си представим, че една млада майка може да има някои затруднения да бъде винаги точна на работното си място, така че защитата срещу уволнение би трябвало да бъде продължена над нормалния период а, за майчинство. Вие споменахте а, а, и това, че майките не трябва да пострадат поради бременността си по отношение на пенсионните вноски. Т.е. целият период на бременността трябва да въжи при пенсионното осигуряване. Благодаря. Госпожа Алини, след това госпожа Широтер. Благодаря. И слушах, и слушах внимателно дебата. И слушах всички предложения, 6 седмици след раждането, преди раждането. Но мисля, че не е наша работа на европейските институции да диктуваме какво ще бъде поведението е, и какво ще избере всеки един от европейските граждани. Ако една жена иска бързо да възобнови работа или да продължи до последния момент на временността си, това си е абсолютно нейно право на избор и ние не може. А, извиня. Винаги винаги съм вярвала, че това е лична отговорност. А, а, когато говорим за споделени отговорности при майчинството, бащинството, не мисля, че а, трябва наистина да го оставяме на заден план. Трябва да се включи в директивите. Много родители решават обикновенно между тях си кой да се грижи за детето. Ако бащата реши, че той иска да се грижи, е, това може да стане веднага, веднага след раждането. Друг път жената настоява да се грижи за детето веднага след раждането. Но мисля, че бащите имат също толкова право да осъществят тази първа връзка, първи контакт с детето, колкото и майката. И Разбира се, ако не направим нищо, това ще е, даде допълнителни, ще осложни още повече е, нещата. Има, разбира се, е, раз... Бира се, че има случаи, когато, примерно, една майка ще напусне работата си, защото счита, че няма повече време да я върши или така. Но това няма нищо общо, не трябва да има нищо общо с бременността й или с а, децата й. Разбира се, че трябва да, евентуално, да се погрижим повече за майчинството, но кой ще плати тези допълнителни седмици, които, за които говорите? детските надбавки са, например, а, а, с едно нещо. Нека да не забравяме, че имаме също така и помощи за майчинство. Да, но ако в случаите, че имаме случаи, когато жена е, работи като самонает и има дете, какво трябва да прави тя? Трябва ли да има по- висок, примерно да плаща по-високи данъци, за, евентуално за да получава после а, допълнителна помощ или майчинство в случай, че съм наета. Не мисля, че всички работещи трябва да плащат, така да се каже, сметката и за самонаетите, защото те веднага ще кажат, защо ние плащаме за тези, които са самонаети. Тъй като самонаетите пък могат да си решат сами да решават кога да работят и кога да не работят. И могат да си решат колко време да си дадат за майчинство. Аз не съм против осигуряването на, на майчинство за самонаетите, но ние трябва да помислим какъв механизъм трябва да дадем. Мисля, че иначе можем да само да навредим и да имаме повече проблеми. Ако говорим за незадължителното време, мисля, че също ще имаме проблем с него. когато, основно когато, примерно, трябва да уточним а, кой период, в кой период а, а, жената, която е бременна, трябва вече задължително да си вземе а, отпуската по майчинство. Има много точки, с които съм съгласна, но едно нещо искам да изтъкна. Трябва да помислим повече по механизъма, който ще имаме, как да го постигнем, доколко той е постижим и още веднъж, както в миналото се е получавало, нека да не забравяме, че със сигурност ще останат жени, които ние няма, на които няма да можем да помогнем. Но поне това, което можем да направим е да изравним правата между отпуск, отпуска по майчинство и по бащинство. И не може не може, примерно, по... и трябва също така да помислим как да се осигури връщането на тези жени в работната им перспектива. Благодаря. Госпожа Шрадер. Благодаря. Äh, Най-общо казано, подходът и измененията към доклада ще намерят нашата подкрепа. Те са много справедливи на място. Но смесването на майчинството с някои други аспекти, например самотните майки, е малко е, съмнително. Разбира се, е, е, трябва да се защити е, правото на самотните майки също да могат да отглеждат своите деца. Е, времето за отпуска, за отглеждане на дете е уреден от друга директива. Аз ще приема всякакви подобрения към текста. Die anerkennt, ziehen wollen. Und deswegen war es für mich auch wichtig. Но можем да се запитаме дали жените, които желаят сами да отгледат е, детето си и същевременно да продължат да работят. Е, дали за тях е, срока от 12 месеца е, е добър. Мисля, че то отстранява все пак един дисбаланс. Но това е само една част от жените. А тази директива äh, обхваща абсолютно всички видове, всички категории работещи жени и тяхната защита. Разбира се, кога и как ще ползват своя отпуск по майчинство е право на индивидуален избор. halte ich auch äh, für richtig. Gut finde ich den Ansatz äh, mit der Fortbildung. И според мен предложението на комисията е добро в това отношение. Предложението за професионалната подготовка, за подготовката през целия живот също ми се виждат много уместни. Това да се е, осъществява на работното място. Защото след бременност и раждане жените може да загубят е, конкретния си пост и да трябва да се преквалифицират. Е, не искам текста да се отслабва може би има тук проблем с превода на някои от измененията. Трябва да внимаваме обаче наистина те да не смекчават текста. Благодаря госпожа Блом и след това госпожа Томашевска. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на госпожа Мадейра за доклада. Напълно подкрепям този доклад, а също и приложенията на директивата, изразени в този доклад. Подкрепям идеята да се увеличи майчинството на 24 седмици и това по две причини. Първо, защото става въпрос за обучението за, и за нормалното развитие на детето. И второ, нека да не забравяме, че много държави членки вече имат такъв срок за майчинството, така че не може да се каже, че правим кой знае каква голяма стъпка. Разбира се, този период ще влезе в сила две години след приемането му в директивата. И друго, относно съкръщенията. В текста, предложен от комисията, се а, говори за това, че а, работодателят трябва в писмен вид да изтъкнат а, достоверни аргументи за това, защо иска да съкратят една жена в такова, в такова положение. И искам тук да дам един конкретен пример с Румъния. Националния съвет за борба с дискриминацията, както и инспекцията по труда, се сблъскаха с много случаи, при които работодателя по достоверни причини, поне на пръв поглед достоверни, прекъсва договора на жената, която е бременна или е по майчинство. Така че искам да наблегна на термина достоверни причини. Мисля, че трябва да имаме по, я, по повече уточнения по този термин и подкрепям госпожа Мадейра. Благодаря. Благодаря, госпожа Томашевска. Благодаря. Искам да кажа две неща. Първо, по споменатото от госпожа Лин за механизмите, как да се плащат бъдещите надбавки, майчинства за а, жените които са самонаети. Много е важно наистина да имаме такъв механизъм и да видим как ще го организираме. Като че ли да, наистина имаме някаква социална несправедливост в това отношение. Защото жените, които имат повече деца, не могат да а, имат професионални перспективи и те като че ли са по-зависими от социалните схеми в техните страни. И... Но нека да проявим някаква солидарност между поколенията. Защото ние сега а, плащаме и за тези плащаме пенсионни осигуровки и за жените, които нямат никакви деца. Определено ни трябват механизми, за да решим този проблем. А също трябват ни механизми и в случаите, когато имаме по-дълго майчинство. Говорим за кърменето, за това, че да се кърми детето по-дълго е добро за детето, то е по-здраво, а също така е добро и за обществото, следователно. Трябва да вземем предвид и тези аспекти. Аз подкрепям доклада. Благодаря. Благодаря. Давам думата на представителите на комисията, госпожа Шот. Моля, вашите коментари. Благодаря. Благодаря на автора на доклада, в който са направени много важни предложения, много подробно изложени. Разбира се, днес няма да мога да се изкажа по всяко едно от измененията, но бих желала да направя няколко важни коментара. На практика в предложението предложението се основава на две юридически основи. 137 и 121 член. Единия засяга безопасността и здравето на майките, а от друга страна съвместимостта между семейния и професионалния живот, съчетаването на семейен с професионален живот. И ние всъщност искахме да наблегнем на този аспект. Защото става въпрос именно за това. За безопасността и здравето на майката, но също времено за съчетаването на семейния с професионалния живот. в Комисията за жените имаше дискусия а, за... и се питаше защо бащите не са включени. Не са включени, отговарям, защото правната основа, членовете на които се позоваваме, не го разрешават. Трябва да се измени една директива от 1992 година за здраве и безопасност, и ние смятаме, че а, не можем да въкнем тук правата на бащите. Разбира се, социалните партньори, когато договарят отпуска за отглеждане на дете, могат да предвидят такова право и тогава а, ще видим как ще се произнесе комисията. Но като цяло тя много положително се отнася към възлагането на отпуск за отглеждане на дете на бащите, което все пак се решава от държавите членки. Но пак повтарям, предвид сегашната ни правна основа не сме включили бащите. Ние предпочетахме да разграничим нещата. Примерно правото на самонаетите което също се урежда от друга директива, публикувана, предложение публикувано едновременно с нашето, 82 е, от 98 година директивата, според която се предвижда на самонетите да се дава отпуск за отглеждане на дете. Проблемите са малко различни, тъй като свободните професии не задължават упражняващите ги непременно да взимат отпуск за отглеждане на дете. Те могат да предават такова право, но не е задължително. Все пак мисля, че това е предмет на отделна директива. По всичко останало Приемам казаното тук. Важен елемент е, е разпоредбата, която засяга самотните майки, които не могат да си позволят да вземат отпуск по майчинство. В Европа законодателството не дава права на семейни надбавки, на детски надбавки ако една майка е самотна, за нея е много важно тя да има по-дълъг отпуск по майчинство. Да има добри условия и тогава, когато ще започне на ново работа, детето бъде малко по-голямо. Та не кой знае какво съществено изменение, но за мен е крачка напред. Ние тук работим с директиви. Това са рамковите условия. Определяме минимални е, изисквания. 6 седмици в случая. Това е минималистична мярка, но проучихме съществува 18 месеца е, е, проучихме практиката в държавите членки, както и препоръките на Международната организация на труда и се опитахме да намерим една приемлива, едно приемливо решение. Мисля, че това са основните бележки. Благодаря. Давам думата на госпожа Мадейра за обобщение на дебата. Моля. Благодаря. Господин председател. Благодаря на изказалите се, а също и на представителите на комисията за коментарите. Ням, ако съвета няма какво да... Съвета няма ли какво да каже, но ще дадете ли думата на съвета? Знам дали има представители на съвета. Не, няма. Neste termos, eu gostaria de коментар algum. Такъв случай. Ще коментирам някои забележки. Мисля, че всички мислим по сходен начин. Особено, що се отнася до ам, до седмиците преди датата на раждането. Но Защо се отнася до времето след раждането, било то за физическото възстановяване на родилката и връщането и после на работа, Там евентуално бихме могли да поискаме, поне в първите седмици, работодателите да дават по-леки задачи, както след завръщането на родилката, така и преди излизането и по майчинство. Но едно е ясно, жената трябва да може да избира, например, да излезе няколко седмици, да излезе в отпуска няколко седмици преди самото раждане, за да намали по този начин стреса от самото раждане. За съжаление, не всички, с които говорих, са на същото мнение. Някои казват се, да, една-две седмици е добре. Но ако се говори за стрес, такъв случай един месец ще е по-добре. Но това е личен избор на жената. И трябва да остане въпрос на личен избор не искаме това да бъде използвано като начин за оказване на натиск и ние нямаме намерение, нито комисията, надявам се, да, работят, да работим повече и да настояваме повече за конкретни мерки за този срок за излизане в отпуска преди майчинството. Относно а, самонетите, беше направено проучване в 27-те страни членки и видяхме, че има 27 различни законодателства в това отношение. Ако разгледате условията, сроковете, е, всичките те са различни. Такъв е случая и за самонетите, разбира се. нещата биха могли да се променят. Но трябва настоящия дух на директивата да бъде използван в различните страни членки, дори и преди приемането й. Вярно е, че системите са различни, И те са различни за всички страни. Има, разбира се, всякакви опции в различните системи. И това е така във всички страни. Но духът е, че трябва да имаме възможност за свободен избор. Разбира се, жената може да се откаже от това право на излизане по майчинство по-рано, преди раждането. Това може да не е добре за здравето но тя може да го направи. И мисля, че това трябва да засяга и самонетите. Относно въпроса на госпожа Шриодер за извънредната ситуация. Може би наистина става въпрос за, не, за неправилен превод, но в португалската версия определено нещата са ясни. И мисля, че в момент, в който имаме много економическа, голяма економическа нестабилност и много предприятия биват затворени, голям брой предприятия съкръщават и осъществяват планове на преструктуриране. Жените, които са по майчинство и които не са в контакт с предприятието, обикновено са първите жертви. Така че искам да кажа, че това е извънредна ситуация. Те трябва да бъдат взети в предвид. Не знам дали а, това се разбира в германската версия на текста, но това е поне в португалската. Ще се спра до тук с коментарите. Мисля, че почти всички сме съгласни и мисля, че ще постигнем добър доклад. Благодаря. Благодаря. Така приключваме дебата по тази точка. Искам да кажа, че Крайният срок за внасяне на измененията е 13 февруари в 12.00 часа. Така приключваме дискусиите. Преминаваме към последната точка преди заседанието на координаторите. Това е едно проучване, което се нарича нови форми на физически и психосоциални здравни рискове на работното място. Поканили сме двама експерти, госпожа Халтман и господин Мойсен, за да направят презентацията. Моля, имате думата. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. С удоволствие отбелязах, че когато екрана започна да се спуска надолу, той е спря на време. Това обикно, об, определено е професионален риск за вас. Нашето проучване се казва нови форми на физически и психосоциални здравни рискове на работното място. Ние сме представители на една група учени в Европейския съюз. В тази група са включени германци, поляци, холандци, колеги от Испания и Португалия. Значи е, в основа на проучването лежат данни от е, много различни региони и страни на Европейски съюз. Аз се казвам господин Мейсен, колегата ми е госпожа Халтман. Ще направя презентацията, набързо ще ви представя доклада, основните моменти. Искам да кажа и няколко думи по отношение на таблицата, която е в резюмето на доклада. Ако имате въпроси или забележки, моля, отправете ги, за да дадем отговор. Следващия диапозитив, моля. Като цяло сме идентифицирали 12 новопоявяващи се рискове. В нашия доклад в няколко параграфа описваме стимулите за тези появяващи се рискове. Забелязах по време на дебата днес след обед, че глобализацията определено е един от тези рискове. Какво имаме предвид тук? Бързото придвижване на трудова сила, на работници. Това определено е стимул за появяването на рискове на работното място. Демографията също е важен фактор, застаряващата работна сила. Това се обсъжда в парламента напоследък мигриращите работници, които идват и си отиват от държавите членки на Европейския съюз да запълнят празнотите на трудовия пазар. Това също представлява двигател за появяване на рискове по отношение на здравеопазването на работното място, технологическите иновации. Също в доклада ще видите, че описваме риска от мобилността на работата, защото знаете, че има всякакъв вид нововведения от сферата на информационните технологии, този вид иновации имат влияние. Те се наричат психосоциални рискове на работа, границата между работата в фирма и работата в къщи се размива все повече и повече. Нов вид схващане, нов вид идея за рисковете. Тук става въпрос за новите схващания по отношение на рисковете на работното място. гражданите в рамките на Европейския съюз може да получават всякакъв вид информация чрез вебсайтове от различни организации и работодателите могат да включат тази информация в дискусията с заетите и накрая увеличение на природните заплахи, епидемии, заразни болести, които засягат работници в конкретни сектори и оказват влияние върху рисковете, свързани с работното място. Тук говоря най-вече за медицински работници и така нататък. Има четири рискови области. Като цяло ще видите това и в съответните глави на нашия доклад. На първо място мускулно-скелетни разстройства или нарушения, свързани с липса на достатъчно физически движения, това са многофакторни рискове. На второ място психосоциални въпроси. На трето място по традиционна и конкретна тема опасни вещества, нови технологии и въпроси свързани с физическия характер на работата и накрая специфични целеви групи. Установили сме, че съществуват специални групи, които са изложени на по-голям риск по отношение на комбинирания риск, който идентифицираме в доклада. И така, новопоявяващи се рискове, свързани най-вече с мускулно-скелетни нарушения. Тъй като в Европейския съюз сферата на услугите и сектора на услугите се разширява, виждаме, че все повече нарастват случаите на недостатъчна физическа активност на работа, работа, която се извършва пред компютъра на бюро, и това определено оказва влияние върху здравето на работниците. Виждате, че има много появяващи се нови рискове, които са свързани с общественото здраве и рисковете пред него. В много случаи не е възможно да се прокара ясна граница между рискове свързани с работното място и работата и рискове свързани с развитието на обществото като цяло. Живота на хората, начина на живот по време на работното място, дали има стимули за това те да се движат повече или стоят пред бюро по цял ден. Това има огромно влияние върху здравето и затластяването. Това определено е ключов фактор тук. Накрая, в тази група, по-рано и в предишни доклади, и тук идентифицираме едно комбинирано излагане на многостранни рискови фактори, говоря за стрес, социално бреме, всичко това комбинирано с мускулно-скелетните нарушения и липсата на физическа активност по време на работа. Всичко това създава една обща мрежа от рискове за здравето на хората на работното място. Тук се включват и конкретните опасности на работното място. Всъщност много е трудно да се каже как какво се крие зад оплакванията на работниците. Както се казва в доклада, имаме нужда от по-голяма яснота в това отношение. Втората група са рискове, свързани с психосоциални проблеми, сигурността за запазване на работното място и в доклада се казва, че световната економическа криза засилват тези новопоявяващи се рискове, те стават по-очевидни. Така че, въпреки че в доклада сме написали, че в старите държави членки тази несигурност за работното място не е толкова голям риск, сега обаче в контекста на световната економическа криза това е появяващ се риск интензификация на работата, повече задачи, които се възлагат на по-малко хора, големи изисквания, свързани с работата. Отново можем да кажем, че поради световната економическа криза, вероятно по-малко работници трябва да извършват повече задачи и тези рискове стават все по-очевидни. Насилие и турмоз на работното място, определено това е риск, който се появява най-вече в обществения сектор, социалните услуги, например. И накрая баланса между трудовия живот и личния живот на човек. Тази граница се размива все повече и повече, защото чрез компютъра може да се работи 24 часа. Всъщност економиката на днешния ден е економика на работа през всичките 24 часа на деня и по-трудно се установява баланс между личния и професионалния живот. Сега третата група това са техническите и физически рискове, наночастиците, Отдавна се говори за тях. Има проучвания. Отбелязваме като риск в нашия доклад вещества, които нарушават функцията на ендокринната система, Комисията също се опитва да се справи с тези рискове, но те са на лице. Алергии, професионални рискове, свързани с глобални епидемии. Тук отново имаме смесица от е, конкретни рискове, свързани с трудовата заетост и е, глобални обективни рискове. Описваме в доклада редица критични инфраструктури, които могат да бъдат изложени на сериозен риск, когато има глобална епидемия, както и някои е, конкретни професии, като например различните работници, които извършват спасителни действия и така нататък. Електромагнитни полета, те също са на появяващ се риск. Има рискове свързани с мобилните телефони. Тези рискове все още се обсъждат. Не е ясно дали рисковете свързани с използването на мобилни телефони са толкова сериозни, но все повече и повече проучвания показват, че ако се използват мобилни телефони дълго време, може да има сериозни рискове за здравето и накрая устойчиви енергийни ресурси. Централизацията на производството на електроенергия всъщност се разпада, имаме нови устойчиви енергийни ресурси. Важно е да се окаже на какви рискове ще бъдат подложени работниците, при производството на електроенергия по един доста по-децентрализиран начин. Какви са конкретните целеви групи? Застаряващата трудова сила, застаряващите работници, онези работници, които са в дъното, така да се изразим, в задънената улица на трудовия пазар, мигранти, нелегални работници, работници, които не са в стабилно здравословно или психическо състояние самонаетите хора, виждате, че все повече и повече хора започват кариерата си като самонаети. Понякога това се случва след като те са уволнени. Това е една альтернатива. По отношение обаче на рисковете, свързани с работното място, тази група е положена на сериозен риск и накрая малките и средните предприятия този род предприятия все още изпитват сериозни трудности по отношение на съобразяване с всички задължения. Има и много други е, рискове пред тях, е, така че те не могат да поставят ударението само върху рисковете свързани с работното място. В е, таблицата виждате едно обобщение на 12-те основни риска за здравето, които идентифицирахме. Нашата група от експерти се опита да направи някакъв вид приоритизиране, което е трудно. Тук се говори по-скоро за един качествен подход в рамките на експертната дискусия, е именно какви рискове са по-важни и какви са по-маловажни. Както виждате, в заглавията на колоните имаме различни елементи, имаме брой на работниците изложени на съответния риск. В първата колона имаме продължителност на изл... излагането на риска, дали се работи 8 часа, например, или 24 часа, последиците, дали може да се стигне до смъртта на работника, това е естествено дългосрочна последица, вероятността дали, например, ще се случи е, съответното събитие или не. Имаме и съответните оценки за колоните. Ако се комбинират тези оценки, може да се направи една класация. Ако погледнете класацията най-вдясно, ще видите, че най-голяма оценка се получава за липсата на физическа активност това е проблем, който се появява все повече и повече. Затластяването играе роля тук, липсата на активност на работното място. Тук се включват изключително много отрасли, така че е, този риск е доста нависоко в класацията. Комбинацията на второ място от различни рискови фактори има различни рискове психосоциално, бреме или тежест. Многостранни мускулно-скелетни нарушения. Тук се засягат огромен брой работници и много малко се знае всъщност все още за последиците от тези многостранни рискови фактори. Сложили сме доста голяма оценка тук. Други рискове са по-надолу в класацията, например, номер 12 устойчиви енергийни ресурси, защото броя на заетите, които са изложени на този риск, не е чак толкова голям, затова виждате, че има ниска оценка по отношение на броя на заетите. Глобалните епидемии също така, само че последиците, ако има излагане на такъв риск, Виждате, че може да са много-много сериозни. Затова, благодарение на тази оценка, общата оценка е, в класацията е по-висока. С оглед на економическата криза, както вече подчертах, част от тези рискове ще се демонстрират, ще се наложат по-стабилно. Например, Несигурността, свързана с запазването на работното място, е един преобладаващ риск в момента в комбинация с интензификация на работата и насилието и турмоза на работното място. Всъщност, несигурността на работното място е свързана с работниците, които са в частния сектор, а не в обществения сектор. И по отношение на интензификацията на работата, можем да кажем, че пък тук са засегнати работниците от обществения сектор, защото знаете, че ще има много работници от частния сектор, които ще търсят помощ и така ще се увеличи работата на онези в обществения сектор. Тук става въпрос само за нас в Европейския съюз. Следващия диапозитив, моля. Между другото, последната таблица, за която говорихме, искам да добавя, че в доклада сме комбинирали новопоявяващите се рискове с конкретните целеви групи, които сме идентифицирали. Мисля, че това е важна таблица за вас. Това е, се намира в една от последните глави на доклада. Освен това, като приложение към доклада сме включили една таблица, с 12-те новопоявяващи се рискове и евентуалните мерки, които биха могли да бъдат предприяти. Мисля, че би било интересно за вас да ги разгледате. Какви възможности за провеждане на политика имаме? Те са описани в резюмето. В главите към средата и към края на доклада даваме съвети за това какво може да се направи даваме примери с добри практики в държавите членки. Като цяло може да се каже, че има нужда от по-широко обхватни политики, за да се повлияе на появяването на нови рискове. Трябва да се види дали се отделя въобще внимание на ново появяващите се рискове, дали има политики насочени към това, може да има нови, ново законодателство. Обикновено има доста голяма нормативна база, свързана с трудовото законодателство, може да се отчитат и тези нови елементи, свързани с рисковете, економически стимули, даваме примери за това, научни програми, програми за развитие, развитие на способности и умения в европейски и национален мащаб, защото знаете, че, например, в ситуация на криза трябва да имаме нови експертни умения, които да развият нови стратегии, интеграция на новопоявяващите се рискове и контрол управление на рисковете, свързани с здравето и работното място. Всичко това е добре, но то се. Всъщност има политики, които вече съществуват, но те не обръщат внимание на новопоявяващите си рискове, има рискове, които могат да доведат до смърт. И накрая говорим за корпоративна социална отговорност – това е важна политика, инициатива в рамките на Европейския съюз. Тя може да отдели по-голямо внимание на новопоявяващите се рискове. Мисля, че това беше последния слайд от моята презентация. Моля ви, ако имате коментари или въпроси, ще се радваме да отговорим на тях. Благодаря. Благодаря ви за тази толкова всеобхватна презентация. Имате думата, уважаеми депутати. Господин Кремерс поиска думата. Моля. Ja, dank u, voorzitter. Благодаря, господин председател. Проучването и неговото представянето тук бяха крайно, са, са крайно интересни и в мен възникнаха някои въпроси. Когато говорим за глобализация, която се представя като е, нещо страшно, трябва да знаем какво точно се крие зад това. Според мен е, е, това е много ефтин аргумент да се обясняват всички е, болки, всички страдания по земята. Имам чувство, че глобализацията се използва като плашило. А всъщност какво, какво представлява тя? Това е едно изнасяне, разширяване на, в световен мащаб на индустрията, на производството, на науката, на информацията, но проблемът е, че няма координация. И много често се забравят аспектите, свързани с защитата на здравето, безопасността, охраната на труда. Например, по отношение на производствените линии, Давали се опътване за използването на различните вещества, които се използват от работещите и които могат да достигнат и до крайния потребител. Мисля, че в тази област остава много още да се направи. Преди няколко месеца поисках някои цифри от комисията за някои атипични форми на работа. Знам, че съществуват нови отрасли, и новите работници, които те първа се запознават с работата, са изложени на по-голям риск. Особено ако те са ангажирани с краткосрочен трудов договор. Поне така сочат цифрите. А, мисля, че можем да анализираме повече този аспект, макар че а, вие го споменахте. Това е, господин председател. Други желащи да се изкажат? И аз мога да кажа нещо. Коментар от общ характер. Аз като политик и ние като политици обикновено описваме развитието в нашата част на света последния начин. Казваме, че днес имаме ситуация и тук правя връзка с това, което каза господин Кремерс. Значи, има прехвърляне на работни места, дейности, които, например, са били свързани с тежка трудова дейност. Мога да дам за пример баба си, между другото, която работеше в фабрика за гуми и накрая, когато се пенсионира, беше ужасно изтощена и изхабена, така да се каже. Така че тези дейности се прехвърлят по веригата Въпросът е следния. Как може самия работник да повлияе върху своята собствена ситуация? Анализирали ли сте възможността индивида така да направлява своя трудов живот, че да може да окаже положително влияние върху себе си, върху собственото си развитие? Има хора, които не могат да повлияят. Има решения, които им се спускат отгоре и те по никакъв начин не могат да повлияят. Но има и такива, които могат. Това е моя въпрос. Моля. Um, Първият въпрос беше по координирането на производствените вериги. Мисля, че сте прав в това отношение. Наистина, това е важен въпрос. В доклада говорим малко по-подробно по тази тема. Разбира се, в презентацията тук нямахме време. Имаше повече примери за това как отделните държави членки се опитват да подобрят този, ситуацията в този случай, например, като се стимулира социалния диалог, като се подобрят условията, а също така като се, е, като се определят насоки за здравеопазването на работещите или пък като се, се води целенасочена кампания за решаване на проблемите, на специфичните проблеми на някои сектори. Един от примерите за това как да се справим с този проблем. Има, разбира се, и различни препоръки. Можете да видите, например, нещо като насърчаване на социалната отговорност, за което ние говорим. А, вторият въпрос, който зададохте. Не, нека да добавя и аз. Исках само да отреагирам наказаното от господин Кремерс за координирането на а, веригата на заедост. Да, прав сте. И това сме го описали в докладите и в примерите, където а, има много самозае... самонаети. А, Казвам, пример също така и а, строителството. В строителството имаме същинска верига на заедостта. Всеки на а, строителния обект идва за да се занимава с отделна задача. Понякога там има същински проблеми. Било то комуникацията, Това е явление, което се обяснява с факта, че предприятията търсят обикновено едно съотношение между, а, примерно, качеството и а, цените. Разбира се, има, има и друг фактор, например, все по-голямата иммиграция и в Източна Европа, например, има много тежки сектори. Говор... Споменахте за каучуковите заводи. Да, там работещите определено вършат тежък труд. И в такива случаи, обикновено, ако европейските работещи не искат да, да работят тази дейност, се набират работещи от Украина, примерно. И споразуменията, било той в най-малките предприятия понякога, се оказват много голям проблем. Ам, понякога дори за само наетите. И имаше един друг краен, финален въпрос за това какво можем да направим. Да, мисля, че в двата доклада има, има примери за това какво може да се направи, има приложения, където също се говори. Колегата също даде примери, но най-вече имаме примери от гражданските а, сектори, където, например, се предлагат услуги. И, например, ако сте работодател, ако сте наблюдател, имаме различни схеми. Колкото но всъщност повече примери ще намерите в самия текст. Ние в презентацията не можем да ги дадем всички. Благодаря. Благодаря ви за това представяне. Всички получихме проучването, ще го разгледаме подробно. Благодаря ви още веднъж. А, комисията иска да каже нещо. Имате думата. Да, благодаря, господин председател. Е, не бих е, искал да не кажа нищо след като съм дошъл чак от Люксембург. искам да направя няколко коментара. Първо искам да благодаря на вашата комисия и да поздравя Европейския парламент за това, че е, поръчахте това проучване и то сега се представя. По отношение на проучването за новопоявяващите се рискове, мисля, че е важно да кажем ние от комисията какво правим по въпроса, за да получите някаква представа какво прави комисията по отношение на част от появяващите се рискове, които са подчертани в това проучване? На първо място е важно да се каже, че трябва да има необходимите оперативни структури, за да се справим с тези появяващи се рискове, когато това стане, включително групи от експерти, различни работни групи, работната група по химикали и по химични вещества е един от тези примери. Освен това имаме научен комитет по праговете на допустимост по отношение на облъчването с различни вредни вещества и химични вещества. Имаме други комисии по въпроси свързани с прилагането. И имаме обсерватория, свързана с здравни рискове на работното място, която действа в рамките на Агенцията за здравните рискове на работното място в Билбао. Целта е да се събират данни и да се анализират тези данни. По отношение на доклада и нанотехнологията искам да кажа, че а, моята генерална дирекция по заетост има работна група по тези въпроси, по въпросите на научно-развойната дейност. Има междуведомствени групи между различните дирекции на Европейската комисия, които наблюдават тези въпроси. По отношение на психосоциалните проблеми, Аз не съм експерт, но колегите се занимават с това. Мога да кажа, че това е част от а, психичните проблеми, по които работим. Работим по въпроси, свързани с психичното здраве на хората и опазването му. Имаше конференция, организирана на 13 юни миналата година по въпросите на психичното здраве и едно от заключенията на тази конференция беше да се организират редица тематични семинари единия от които да е свързан с опазването на здравето на работното място. Мисля, че няма конкретни данни, но това вероятно ще стане някъде през 2010 година. Е, естествено, има и специални тръжни обяви за предоставяне на информацията. Вие не знаете, но ние публикуваме много често обяви за участие в търгове по тази тема. Ще започнем проучване по отношение на различните видове гени, които могат да бъдат засегнати, химичните вещества. Ще има проучване наречено влияние на изпълнението засиленото използване на лаптопи и мобилни телефони върху здравето на хората в Европа. Много други проучвания. Ще има започване на тръжна процедура през 2009 година, свързано с трудовите инспектори. И накрая мога да кажа, че по време на шведското председателство ще има семинар относно влиянието на психосоциалните въздействия върху здравето на работното място. Ще има участие на различни служби и по отношение на стреса на работното място. В заключение мога да кажа, че приветстваме това проучване като един добър инструментариум за получаване на повече информация, от която ще имаме нужда преди да вземем решение за това какви са добрите и подходящи политики за справяне с тези проблеми. Аз предполагам, че в самия доклад се отбелязва, че за съответните рискове съществуват съответни подходи за справяне с тях. Например, мога да спомена проучването, свързано с използването на лаптопите и различните средства за комуникация. Искам да кажа, че ние правим там конкретно предложение. Ще се допитаме до всички заинтересовани лица преди да изготвим съответната стратегия. Благодаря. Так, е, Благодаря на представителя на комисията. Така приключваме дебата. Искам да кажа, че тя ще послужи за основа на бъдещата ни работа. Благодаря ви за участието. Нямам други съобщения, няма други точки по дневния ред. Искам да ви кажа, че следващото заседание ще се проведе на 2 март от 15 часа. Това е понеделник. Понеделника на тази седмица, когато ще посетим представителите на бъдещото шведско председателство, така приключваме, но координаторите трябва да останат, защото има заседание на координаторите. Благодаря.